предложение, което можем да приемем, но ще има някои предложения за подобрение. Сега стигам до въпросите, по които сме на различно мнение. Господин Лука предлага някои цифри във връзка с номиналната стойност на обикновените на активите, е, включени в е, пула за активи, 90, 80, 60% и съответно е, активите, които се включват в пула, не бива да, да се отклоняват много от тези цифри. Въпросът ми е, е как се стига точно до тези цифри, а не да кажем 75 вместо 80 или 85 вместо 90 и така нататък. Рисковото тегло за случаите на разширяване, удължаване на матуритета е, 5, 15-20% в зависимост от е, степента на е, така, увеличаване на матуритета. Питаме отново защо точно тези цифри. Е, изменение 21 увеличаване на плащанията в случай на несъстоятелност. Бихме искали да дадем на инвеститора известен възможност за увеличаване на този срок или съкръщаване на срока, т.е. инвеститора трябва да има възможност да влияе върху срока. Освен това, не бихме искали е, да се интервенира с помощта на някакво много строго законодателство. Би трябвало да има малко повече гъвкавост за държавите членки. Е, по отношение на индивидуалните категории е, активи в пула за активи. Естествено, трябва да има и твърди показатели, които да са е, задължителни, но също време да има и свободно пространство за действие на държавите членки по осмотрение, т.е. те да могат да се отклоняват в известна степен от тези е, твърдо установени критерии. В члена относно дериватите в е, директивата е, също бихме предложили някои промени. Когато става дума за несъответствие по отношение на пула на активи, дериватите биха могли да допринесат за стабилизиране на стойността. Рисковото тегло и матуритета. Дали е, е посочения е, и предложения път е, е именно най-подходящия, за да се постигне е, така, желаната цел? Е, Разширение матуритет всъщност намалява риска в по принцип. Има, да кажем, публикации по тази тема от Мудис. Освен това имаме и практически съображения, когато поставяме този въпрос. Ще поговорим с господин Луки за това дали не можем да приемем някакви е, е, общи ставки по отношение на риска е, на активите и връзката с срока на матуритета. Да, давате ми знак. Знае, че съм надвишил времето. Благодаря ви. Основните неща са казани. Благодаря. Първото заседание, което ръководя като заместник-председател и се опитвам да спазвам правилата. Господин Санд от Социалисти и Демократи. Благодаря, господин председател. Благодаря на докладчика за амбициозното предложение. Това е нещо, което трябва да довършим до края на мандата. Много сложна, много комплексна е темата. И именно по тази причина е възможно и да се наложи да удължим сроковете и да отложим, но аз се надявам, че ще приключим до края на мандата. Нека да видим какви са основните въпроси. Е, покритите облигации вече са доказали своята ефективност на европейските пазари. Те предлагат една стабилна и същевременно гъвкава система в рамките на една добре изградена система. В рамките на трансграничните плащания те също се използват ефективно от някои страни, които вече бяха споменати тук в рамките на Европейския съюз. Комисията е регламентирала твърде много детайли е, и е, не е предложила достатъчно гъвкавост за развитие на националните пазари. Е, ще са гарантирали зачитането на ефективната национална практика, която вече от дълги години съществува. И струва ли си да се поправя или подобрява нещо, което всъщност работи много добре, е, дали не рискуваме да го развалим. Не бива в никакъв случай да бъдем контрапродуктивни в усилията си е, и този принцип ще ни ръководи, когато предлагаме някои подобрения към текста и задаваме тези въпроси. Е, въпросът за еквивалента стои също аз зная, че е, има и е, други инструменти, с които бихме могли да допълним е, това предложение или да заместим до някъде прилагането на е, покритите облигации, но може би на, до края на мандата всъщност няма да ни стигне време за това. Член 6 е, говори за допустимите активи. Е, за разширенията на матюритета и делегирани актове за LCR. Това са членове, които заслужават особено внимание. Член 6 е всъщност ключов текст. Е, тук е, се решават въпросите, свързани с е, пула от обезпечения за случаите на кризи. Очевидно е необходима малко повече яснота по отношение на разграничаването на покритите облигации с премии и обикновените покрити облигации, както и обезпечените ценни книжа. Необходима е, е допълнителна работа във връзка с проведената вече от комисията оценка на въздействието – вида на обезпеченията трябва да се свърже естествено с регламента за капиталовите изисквания и в някои случаи може би ще се наложат изменения по отношение на критериите, включени в регламента за капиталовите изисквания европейските покрити е, облигации и националните покрити облигации е, ще бъдат в центъра на нашето внимание, така че едно съвместно финансиране, така както то е уредено в член 9, ще бъде, може би, предмет на някои промени. Преференциалното третиране на е, би трябвало да води до по- повече стабилност и при обикновените е, покрити облигации това съм убеден, че ще бъде така, но когато става дума за облигациите с разширен е, или удължен матуритет, е, имам редица съмнения и процентите, които предлага докладчика, както и господин Русати вече постави този въпрос, не са съвсем ясни. Бих попитал какви са основанията за определенето точно на тези проценти. При всички положения предстоят ни седмици на активна и интересна работа. Алди. Благодаря на Бен Луке за проекто доклада в общи линии ние подкрепяме предложението на комисията. във връзка с, единния паричен съюз и финансовите инструменти. Това е контекста, в който се прави това предложение. Предложението е много полезно и би доприн... могло да допринесе за финансова стабилност. Ние по същество подкрепяме предложението. Един минимум от правила и изисквания за хармонизация трябва да бъде отчетен в предложението. Това е желанието и на националните организации – трябва да запазим чистотата на инструмента покрити облигации. Е, член 6 е много важен в това отношение. Колегите също се спряха на него. Ние смятаме, че тук изискването за сигурност, за обезпечение, за е, така, допустим риск е, са заложени твърде ниско, така че би трябвало да е, помислим за е, едни по-завишени изисквания в това отношение и съответно по- е, е, сигурни обезпечения. Трябва, е, освен това, да е, е, свържем е, пула за обезпеченията е, и е, списъка за активите с член 6. Някои изменения, които предлага докладчика, не могат да бъдат подкрепени от нас, тъй като най-вече чрез удължаването на матуритета се постига по-голяма нестабилност особено по отношение на тройно А като рейтинг, е, е, рискуваме е, рисковото тегло да се увеличи много от 10 на 30%. Това предложение ще наруши функционирането на финансовия пазар и не се опира на пазарни данни. Качеството на знака покрити облигации би трябвало да отчита и някои национални особености. Ще подготвим някои предложения за промяна и много се надявам, че до края на нашия мандат ще сме в състояние да завършим работата по два досие. Благодаря. Благодаря, Каравайн. Филип Ламберт се извини за отсъствието си от името на зелените. Сега от името на Обединената левица Мариса Матееш. Благодаря ви, ще се изкажа на португалски. eu, eu vou fazer um comentário muito global em relação às propostas que estamos a ще започна с някои общи забележки по темата, която обсъждаме днес. Ще чакам докладчика да си свори слушалките. И така започвам с няколко общи забележки по темите, които обсъждаме днес тук. Ще представя по-подробни изменения по-късно. В момента работя по тях. Но на първо време бих искала да уточня, че съм съгласна с докладчика. В изложението на мотивите той ни припомня, че Покритите облигации са инструмент, който в сравнение с други финансови инструменти се характеризира с по-високо равнище на устойчивост по време на кризата. Ето защо е много важно това, което правим тук като регуляторна рамка е, да не стигне до е, допълнително е, затрудняване на един инструмент, който функционира добре. Смятам, че този вид инвестиции би следвало да бъдат насърчавани и че като цяло трябва да се подобри предложението на Европейската комисия и евентуално да се надхвърли самото предложение на докладчика и аз работя в тази насока. Но два са въпросите, които ме притесняват и които искам ясно да ви представя днес. Първият първото ми съображение е свързано с елементите, които гарантират обезпечаването с активи с происход извън Европейски съюз. Факт е, че има международна регламентация, но става все пак въпрос за активи, които попадат под по-различна регулаторна рамка, която пък може да доведе до проблеми с съвместимостта на тези изисквания от европейската регулаторна рамка. А се постави въпроса за дериватните продукти. Според мен не бивайте да се включват в рисковото тегло, Сега ми се неуместно да смятаме, че можем да намерим решение по вашето предложение, като си има правите дебатът, който се развих и след финансовата криза. Така че аз лично ще внеса изменения. Ми се струва, че включването на деривативни договори в полът от е, обезпечения не е добра идея, за да се гарантира равнището на риск. Създава се впечатлението за сигурност на тези облигации, което обаче е напълно иллюзорно. Това са двата елемента, които ме притесняват и по тях ще внеса изменения. Доколкото разбирам, е, има различни мнения по тези две точки, но Разбира се, както винаги, съм готова да работим заедно с докладчика и освен докладчици в сянка за изготвят на компромисни решения. А и с ваше позволение ще трябва незабавно да ви не пусна, тъй като трябва да има участие в дебата в комисията ИТРЕ по новата програма Хоризонт Европа. Благодаря, Мариса. Барбара Капълтукли тук ли е от НС? Не. В такъв случай преминаваме към спонтанните изказвания. Един колега е поискал думата. Става дума за координатора на социалисти и демократите Перванш Перес. Euh, Благодаря ви, господин председател, и поздравления за е, първи път е, изпълнявате функциите на председател на нашето заседание. Доста вече беше казано от докладчиците в сянка на различните политически групи по темите, които и мен ме вълнуват. Държа да подчертая, че работихме в дух на добро сътрудничество по доклада с собствена инициатива. Целта беше да се, да се постигне европейска добавена стойност, като има такава възможност, без да се съсипва това, което работи добре и в частност националните режими, които дават възможност за ефикасни инструменти за инвестиции чрез покритите облигации. И за това от тази гледна точка някои аспекти на положението на Европейската комисия си заслужава да бъдат възприяти както каза докладчик е в Сянка Алфред Сандо, както каза и Дариуш Розати. Става дума за смесеният характер на някои покрити облигации, на някои пазари е, са на лице практики, които би трябвало да им дадат повече устойчивост във времето. И стигаме до въпроса за санкционирането на удължените срокове до падежа. И аз се питам до каква степен този подход е уместен, подобно на господин Розати. Това са няколкото коментар, които исках да направя. Надявам се докладчика да продължава да работи ускорено по темата, но смятам, че трябва да разширим мандата си, за да отразим всички тези елементи, които бяха много добре застъпени в доклада по собствена инициатива. Uh, Благодаря, Перванш. Някой друг иска ли да вземе думата в рамките на процедура спонтанни изказвания. Не виждам желаящи такъв случай. Господин Луки, дам ви думата за отговор. Благодаря ви, господин председател. Благодаря ви, колеги, в частност на докладчиците в Сянка за коментарите по доклада ми. Радвам се, че като цяло поне изглежда, че имаме консенсус по общите черти на доклада ми и като цяло идеята да се направи разграничение между покритите облигации с преми и обикновените покрити облигации е идея, която споделят поне по-голямата част от колегите, които се изказаха по темата. Може би ял да не споделят напълно нашата позиция, но ще се върна след малко на този въпрос. Доколкото разбирам, има и съгласие по въпроса, че трябва да има някакъв вид преференциално отношение към обикновените покрити облигации, което според мен също е добро предварително условие за по-нататъчната ни работа и също така като че ли се пренебрегва европейските ценни книжа. Очевидно, че сме съгласни с това пренебрегване, което аз участи съжаля... за което аз отчасти съжалявам, но е факт, че сме ограничени много във времето. Бяха повдигнати и редица въпроси, които все още подлежат на обсъждане. Започвам с някои от направените коментари, отразяващи страх... опасенията за фактът, че член 6а в моето предложение поставя прага прекалено ниско, както каза Каролин от АОД. Идеята е, че само облигациите, съгласно член 149, би трябвало да носят наименованието покрити облигации. Аз обаче не съм съгласна с това и смятам, че това не беше идеята, която сме заложили в доклада по инициатива. Целта ни беше да не се навесваме на пазарите и е очевидно, че покритите облигации, които попадат в категорията на член 129 на аргумент за капиталовите изисквания, са само една от категориите на покрити облигации, и всъщност, а не в цялата категория. И това е целта на моята член 6А. Тоест, опитваме се да, да дам по-ясна определение на покритите облигации и различните видове активи, които се съдържат в техните полове от обезпечения, с разлика от заложеното в член 129. Ако да може да обсъдим, когато съдържание на член 6 ай и да обсъдим дали изискванията са прекалено високи или прекалено ниски, доколкото разбирам за някои равнища, които съм предложил, са прекалено високи, други са прекалено ниски. Смятам, че това е тема, която би следвало да обсъдим на седанието с докладчите в Сянка. Моят основен подход беше да заложа консервативни критерии по отношение на характеристиките за качество на пуловете на обезпечение на покритите облигации, без обаче да ги ограничавам за видовете активи, които всъщност се съдържат. И може би не е за да седнем заедно и да обсъдим различните видове активи, които ще попаднат или няма да попаднат в общото поле на член 6а. Какво мислите по въпроса? направих някои много ясни предложения за някои риск, за рисковото тегло, като по отношение е, на удължения срок до падеж, както споменяха някои от колегите. И това са предложения, разбира се, съдържащи елемент на осмотрение. И тъй като Европейската комисия не е направила конкретно предложение в това отношение, можех да предложа и изменения с размествайки конкретните суми, които предлагам с хикс, хикс, хикс, например, т.е. да не определям конкретни стоености, но целта ми беше да дам някаква начална идея как могат да изглеждат подходящи равнища на рисковото тегло, стойности, които да се вписват адекватно в съществуващата марка от регулаторни изисквания, с които работи в момента, без да поставят под въпрос системата. Има заложени е, стойности вече в регламент за капиталовите изисквания като 70 или 80% и те бяха калибрирани по отношение на различните видове недвижимо имущество, например, било то частно недвижимо имущество или за търговски стойности и може би предложението ми беше да обсъдим същото равнище за определенето като тегло, като тези активи, които са рядко разписани. Е, е, разписани в регламент за капиталовите изисквания, но тук разбира се говорим за, очевидно за преценка, за калибриране и това е тема, която ще обсъдим по-подробно на заседанието на докладчиците в Сянка, след което ще пристъпим към тристранните преговори. Със сигурност съвета ще има по-различна позиция, но трябва все пак да започнем с някакви стоености. Както казах, тези, които предлагам, са само от правна точка, която ще подлежи на обсъждане по-нататък на заседанието на докладчиците в Сянка. По отношение на Алфред Сант и неговото предложение да не се добавят нови елементи, които допълнително да осложняват системата на покритите облигации и да не изкривяваме един добре работещ пазар. Съгласен съм с него. Пазарът като цяло продължава да функционира много добре дори и по време на криза, но държа да отбележа, че някои от предложенията всъщност дойдоха по инициатива на Европейската комисия. Тя въведе някои аспекти, които в момента не са разпоредени в регулаторната ни рамка. И в някои случаи аз не подложих, промених това предложение на Европейската комисия, като, например, външно издадените покрити облигации е нещо съвсем ново, за което аз имам доста сериозни съмнения и затова предложих заличаването на този е, член. Друга нова идея е за съвместно финансиране, което като цяло е добра идея. Знаете, че основната ни цел е да създадем съюзно капиталовите пазари. Това беше основната цел на нашата, която е инициатива. Идеята е да има съвместни финансирани и то с трансгранично естество. Така че това беше нашето искане. Европейската комисия е определила условията, които може да случи това съвместно финансиране. По отношение на дериватите, мисля, мисля че тук повече спорът ни е по отношение на терминологията, отколкото по същество мисля, че всички сме съгласни, че би трябвало те да се използват най-вече за хедж фондовете, а не да се превръщат в материални обезпечения за издаваните облигации, но пак ми се струва, че тук говорим повече за определението дали съответният а, продукт, дали съответният дериват е част от самат, самият актив, който представлява облигация или е само инструмент за хедж фанда, но това е друг тема на друг по-задълбочен разговор. Предлагате възможност за фиксирана стойност за рисковото тегло. При това положение, може би ще се съгласите, че удължаването на срока на падежа до една година е приемливо, но от един момент нататък ще трябва да се определи друго рисково тегло, което е подход напълно съвместим с моят. Мисля, че покрих, че спомена, че обърнах внимание по-голяма част от въпросите, всъщност не забравих хомогенността. Изискването за хомогенност беше дойдал от страна на Европейската комисия. Аз съм доста скептично настроен към него. Според мен хомогенността на боровете от обезпечения е фактор, който може да повлияе на решението на инвеститорите, но смятам, че трябва да има известно равнище на а, разнообразност. Очевидно е, че няма достатъчно разнообразност. Ако, че ако няма достатъчно разнообразност а, в половете обезпечения, ще бъде много трудно да се постигнат набирането на тези полове изобщо. Така че съм напълно съгласен и с идеята да се остави на държавите членки да вземат решения за равнището на хомогенност. Отново става въпрос за осмотрение до къде искаме да стигнем с регулирането в рамките на тази директива. Ще видим дали ще успеем да постигнем консенсус, който ще във всяки поделно след това заседание. Благодаря ви. Благодаря ви, господин Локе, за тази първоначална размяна на мнения. Благодаря и на вас, колеги. Нека да ви какъв е графика. Той е доста а, натоварен. Днес беше представен доклада. доклад. Крайният срок за внасяне изменения е 25 септември 17 часа. Ще разгледаме на 18 ноември проекто измененията. На 5 ноември ще се гласува не, извинете, проекто изученията ще се разгледат на 18 октомври. нямаше как да гласуваме доклада преди да сме гледали както измененията. Съгласен съм с вас, така че на 5 ноември ще се гласува докладът в ЕКОН. Благодаря ви, колеги. Точка 6, точка разни. Не виждам някой да иска да вземе думата по точка разни. При това положение съвършни заседание ще бъде на 24 септември в 15 часа в Брюксел. Благодаря ви.